Colegas, vamos a proceder a las explicaciones de voto. Tenemos 38 colegas que han pedido la palabra para hacer la explicación. 38 колеги са поискали думата. за обясненията на вода. Ще изчакаме малко за да се поуспокои обстановката в залата. Il Pedimos a aquellos que se van marchando que lo hagan rápida y Председателят, онези, които желаят да напуснат залата, моля да я напуснат бързо и тихо, за да преминем към обясненията на вота. Над 40 колеги са се записали за изказване. Всеки ще има по една минута време, както обикновено. По доклада на господин Бьоге за инструмента за гъвкавост. Господин Силвестрис, имате думата. Благодаря, господин председател. Мобилизирането на средства по инструмента за гъвкавост ясно показва, че все повече се ползват средства по бюджета на Европейския съюз. Въпреки предвидените кредити по редица бюджетни редове, не можахме да предвидим достатъчни кредити, за да се изпълнят целите заложени от парламента и съвета. В бюджета за 2012 година се предвижда използване на инструмента за гъвкавост 75 милиона по функция 1А и 977 милиона по функция 2 мобилизирането на инструмента за изпълнението на стратегията 20, Европа 2020 води до мобилизирането на 239 милиона евро. Благодаря на господин Силвестрис. Думата има господин Ханан за една минута. Не знам защо се смята, че благосъстоянието проистича от предоставянето на субсидии. Това не е вярно нито за отделните хора, нито за отделните държави. Ако беше вярно, Гърция щеше да е една от най-богатите държави в Европейския съюз, а в Германия улиците щяха да са залети от протестиращи тълпи, изискващи средства от Европейския съюз но реалността показва, че предоставянето на субсидии оказва разрушително въздействие върху БВП на държавите членки. Защо? Защото хората започват да действат по начин, който изцяло е съобразен с получаването на такива помощи. Това въжи, както казах, както за отделните хора, така и за отделни народи. Така че мисля, че мобилизирането на средства по този инструмент няма да ни реши проблемите. Председателят доклада на колегите Балцани и Фернандес Думата има колегата Ашли Фокс. Благодаря, господин председател. Днес одобрихме бюджета на Европейския съюз за 2012 година. Споразумяхме се за увеличаване на разходите с 2%. Това е победа за гражданите и данакоплатците срещу парламента и комисията. Комисията изиска увеличение от 4,3%, а парламентът бе заложил 5,3%. Те поставиха тези изисквания във времена, когато държавите трябва да увеличат данъците и да намалят разходите си. Има ли по-добър пример за това колко са се отдалечили този парламент и комисията от реалността. Според мен дори и това увеличение от 2% е прекомерно високо. Трябва да намалим размера на бюджета си, така ще спестим пари на данакоплаците. Вместо да изисква увеличение на средствата по бюджета, комисията по-скоро трябва да се съсредоточи върху разумното разходване на средствата, с които вече разполага господин Йо Лайнен. Колегата Лаян, извинете. Господин председател, искам да кажа, че приветствам споразумението между съвета и парламента за бюджета за следващата година, което отразява действителността, тъй като навсякъде в Европа се вземат тежки решения за намаляване на бюджетите. Затова е много важно и в Европа да има отговорност при разходването на средствата и за това приемам вземането на решение за 2%. Мисля, че това беше единствения реалистичен начин да се придвижим напред. Приветствам подкрепата, която гласуваха моите колеги в парламента за това споразумение. Това е едно добро решение и е, показва и говори добре за парламента. Петър Яри има думата. Благодаря, господин председател. Първо, Европейският парламент пое своята част от отговорността. Приехме бюджет в рамките на предвидения срок. Това е добрата новина. Лошата новина, която много ме подразни, е, че държавите членки постоянно възлагат нови задачи на Европейския парламент, постоянно му делегират допълнителни функции. Но когато се стигне до финансирането на изпълняването на тези задачи и функции, не му делегират правомощия във връзка с финансирането. Мисля, че в бъдеще трябва да се установи по-справедлив модел в това отношение. С други думи, Европейският парламент се нуждае от допълнителни финансови средства. Затова аз се въздържах при гласуването, но нека още веднъж посоча, че Европейският парламент изпълни задължението си да приеме бюджет в рамките на предвидения за това срок. Благодаря на господин Яр, господин Силвестрис. Благодаря, господин председател. След 15 часа конструктивни преговори бюджета по 2012 година е финализиран с 129 милиарда евро бюджетни кредити и заплащания. Това съвпада с позицията на съвета от юли. Що се отнася до бюджетните кредити за поети ангажименти 47 милиарда евро, това е сума по-висока от исканото по време на преговорите. Ясно е, че няма как да се подобри положението, свързано с бюджетните кредити и заплащания, тъй като, както и в националните бюджети, Европейския парламент също задели тези бюджетни кредити за някои от най-важните дейности, като външните дейности. Много се радвам, че в тези тежки времена успяхме да направим всичко възможно, за да постигнем добри инвестиции за бъдеще. Всичко това е свързано с новата процедура по Лисабонски договор. Благодаря, господин Силвестрис. Преминаваме към доклада на господин Рамон Тремозибъл Целс. Благодаря, господин председател. От 2010 година насам цифрите се променят значително през ев... в еврозоната. Европейската централна банка прави всичко възможно да се бори с спекулациите. Тя е един от най-важните инструменти и за борбата с нестабилността в еврозоната и за справянето с кризата, с дълга. Но нейната реакция на практика е неадекватна. Що се отнася до економическия растеж, банката отказа да намали лихвите, за да предостави стимули за инвестициите, като същевременно банката участва на пазарите много ограничено. Не направи достатъчно, за да се пребори с спекулациите. Банката трябва да стане кредитодател от последна инстанция, но същевременно трябва да действа и много гъвкаво. Елена Басеска има думата. Че трябва менцината стабилитета. Аз гласувах за този доклад, защото стабилността на финансовите пазари трябва да се заздрави. Европа има нужда от адекватна рамка за економическа политика, така че общественият дълг да бъде ограничен. Призовавам активната политика на Европейската Централна банка в е, период на криза, но методите за оценка трябва да бъдат публични. Заедно с това ЕЦБ трябва да може по-добре да информира гражданите за резервите на централните банки в еврозоната. Аз съм за създаването макропруденциален надзор за финансовата и банкова система, но трябва да се отчитат различията между държавите членки в еврозоната и тези извън нея. И имаме нужда от балансирана позиция на ЕЦБ към всички държави членки. ЕЦБ трябва да използва по отговорен начин инструментите, с които разполага, в това число е печатането на пари. Благодаря. Благодаря, госпожо Басеско. Господин Силвестрис. Благодаря. Докладът, който е представен на нашето внимание днес – включва някои много важни въпроси. През 2010 година бюджетът беше по-висок сравнение с предишната година като дял от БНП. Това е така, защото лихвите бяха по-низки съветът реши да прехвърли 1,3 милиарда в резерва и на тази основа успяхме да приключим финансовата 2010 година с положителен баланс, което ще е в, от полза на е, централните банки в еврозоната и по този начин ще могат да се е, защитят от рискове, свързани с валутните курсове. ЕЦБ има официални резерви от инвестиции и доходи от е, своите фондове. Това е процент от общата сума в обращения и доходи от портфелни инвестиции. Благодаря, господин Силвестри. Изговорихте два пъти по-дълго. На последващият доклад няма да ви дам думата. Сега по доклада на господин Гьоренс. Господин Питър Майес има думата. Господин председател, гласувах против промените в придружаващите мерки за сектора на бананите гласувах против доклада, тъй като той в никакъв случай не взема предвид договора от Лисабон. Съгласно доклада, съветът ще разполага с широки правомощия за политиката по отношение на 10 държави от АКТБ. Съветът ще разполага дори с правомощия за самостоятелно вземане на решения. Не разбирам защо парламентът не може да получи право да участва като съзаконодател по силата на делегирани актове парламентът трябва да се бори за своите компетенции, така че да може да участва в вземането на решения за разходването на приходи от данъци за политиката за развитие. За периода след 2013 година съветът се съгласи да отдаде необходимото внимание на делегираните актове. Но според мен това представлява незачитане на правата и компетенциите на парламента. Има ясно разпределение на компетенциите, което трябва да спазваме. Благодаря, колегата Кашман. От името на Лейбористската партия ние гласувахме за този доклад, тъй като нямахме гаранция, че ще има альтернативни източници на доходи. Освен това, не можем да водим междуинституционалните си битки на гърба на бедните. Компромисът Пакетът е резултат от компромис и на нас трябва да се гледа като на надежни партньори. Неодобряването на придружаващите мерки за бананите е нарушение на декларация, която е част от пакета и която предвижда актове за делегация в бъдещите финансови инструменти. накрая съжаляваме, че съветът не пожела да направи отстъпки и това не създава добра основа за бъдещи преговори. Благодаря. Благодаря, господин Кашман. Господин Силвестрис, имате половин минута. 10 секунди. Европейския парламент има желание да приеме компромисния пакет, защото нямаме много време, но като имаме предвид позицията на съвета, не можахме да подобрим текста, особено по отношение на ролята на парламента и стратегическите решения. Господин доклада на господин Шолц Господин Силвестрис, пак имате думата. Средносрочният преглед на финансовите инструменти показа различието между парламента, съвета и комисията по годишните програми сътрудничество с развиващите се страни. Ето защо беше необходимо да се свика помирителен комитет, за да се разгледат компромисните предложения. промените разшириха географския обхват на програмата и сега се включват новите пазари с традиционни взаимоотношения на партньорство в Европейския съюз. Също така включихме искането на парламента да се предвидят процентни ставки за отделните страни. Това са цели и не, и не бива да вредят на съществуващите регламенти и споразумения. Благодаря, господин Силвестрис. Сега доклада на госпожа Лох Билер. Господин Миколаски има думата. Правата на човека и демокрацията са сред основополагащите ценности на Европейския съюз. Те са залегнали в учредителните договори, закрепени са и в хартата на основните права на Европейския съюз. Европейският съюз се обявява за зачитането на правата на човека, в това число и в отношенията си с трети страни. Новата законодателна уредба за инструмента за финансиране на действия за правата на човека в света може да осигури необходимата прозрачност – така че да предоставим подкрепа на тези страни. Трябва да вземем предвид, че Европейският парламент разполага с демократична легитимност, че той представлява европейските граждани. Ето защо становището на парламента е и принципно становище. Председателят. Благодаря. Господин Силвестрис има думата. Благодаря, господин председател. Текста, по който гласувахме, предвижда създаването на финансов инструмент за насърчаване на правата на човека и демокрацията. С помощта на този инструмент следва да се насърчава зачитането на правата на човека и демокрацията. За да сработи този инструмент ефективно, комисията поема ангажимент да координира действията си с тези на държавите членки. Инструментът следва да доведе до по-широко зачитане на правата на човека в онези държави, в които те са изложени на опасност. Парламентът винаги е проявявал и изисквал нулева търпимост към всякакви нарушения на правата на човека. След влизането в сила на договора от Лисабон, Хартата на основните права придоби обвързваща правна сила. С това придоби обвързваща правна сила и зачитането на правата на човека. Можем в пълна степен да се позовем на хартата като правно основание. Господин председател, доста забавно, забавно е, е как всички в залата, които най-силно викат е, против колониализма, с голяма радост се записват за каузи, които представляват колониализъм, като насърчаване на местни модели да имитират Европейския съюз или пък достъп до контрацептиви и прочие. Обаче въпросът е, разполагаме ли наистина с средства? И въобще, ако погледнем към по-мъжествените страни, е, не виждаме ли как е, е, те могат само да ни се смеят? Защо изобщо трябва да ни приемат съветите? Господин Силвестрис има думата във връзка с сътрудничеството за развитие. Много важно е, господин председател, да се преборим с бедността в страните по света. За това трябва да продължим да работим по целите за развитие на хилядолетието. Демокрация, върховенство на закона, права на човека. Всичко това е, се извършва чрез договорите за подкрепа за страните от АКТБ, протокола за захарта Асоциацията за развитие на страните в южната част на Африка и подобни асоциации в Южна Америка и в Азия. В цялата тази дейност е, основни репери са целите за развитие на хилядолетието. Целта е до 2012 година да се елиминира крайната бедност, т.е. ситуациите, в които хора живеят с по-малко от долар на ден тази връзка приносът на Италия се управлява от комисията в Брюксел и за това мога да гласувам за. По доклада на Бран Симпсън за статистическите справки при автомобилен превоз на товари, Думата има отново господин Силвестър. Su questo punto, ma non due volte come dice il monitor, me ne basta una. Ah, ecco, adesso è una, perfetto. Codificare i variabili благодаря, господин председател. Виждам, че името ми е изписано два пъти на монитора. Ще се изкаже само веднъж обаче. Що се отнася до събирането на тези статистически данни, те се събират под член 219 от Лисабонския договор и е много важно да не се променят финансовите изисквания. Всичко това зависи от статистиката за туризма. И комисията има за задача е, да проучи как най-добре за бъдеще могат да се използват тези нови правомощия. Благодаря, господин Силвестрис. По препоръка на господин а сега гласуваме по препоръката на господин Свобода. За е, и госпожа Басенско има думата. Благодаря. Аз гласувах за този доклад, защото подписването на договора за присъединяване на Република Харватия към Европейския съюз е исторически момент за Харватска. Аз съм за стабилността. Перспективата за европейска интеграция се превръща в реалност и положените усилия бяха възнаградени. Това обаче не е края на процеса. Необходимо е реформите да продължат, особено в областта на правосъдието, борбата срещу корупцията. Трябва да се приватизират корабостроителниците, както препоръча Европейската комисия. Освен това, трябва да се направи обективна оценка на направеното от Харватска за България и Румъния беше запазен механизма за наблюдение. И освен това трябва да се информира общественото мнение, така че процес на ратификация да бъде успешен. Присъединяването на Харватия е добра, добър повод а, за а, информационно и осведомителна кампания за предимствата на Европейския съюз. Господин Силвестрис има думата. Благодаря. 20 години след е, обявяването на независимост и молба за членство, Харватия достигна до историческия етап и видяхме ентусиазма тази сутрин, с който парламентът приветства делегацията на Харватския парламент скоро ще приключим преговорите след 6 години усилия. Те оказаха сериозно влияние върху политическото, социално и економическо развитие на страната. Гражданите на Харватска са за присъединяването. Ние ги насърчаваме да подкрепят членството в референдум. Те ще трябва да решат двустранни проблеми с страни като Сърбия. Има гранични проблеми и въпрос свързани с беженците. Благодаря. Господин Клайс има думата. Благодаря, господин председател. Аз по принцип съм за присъединяването, но моят отговор е да, но. Всъщност от една страна Харватска без никакво съмнение е европейска страна, което не можем да кажем за всички страни кандидатки. От друга страна, Харватска изпитва множество проблеми, като корупцията, например. Аз мисля, че най-напред този проблем трябва да бъде решен преди тази страна да стане пълноправен член на Европейския съюз. Необходимо е страната да изпълни всички критерии на Копенхаген преди да се присъедини. Благодаря. Следващия доклад на господин Свобода и е, господин Шваб има думата. Господин председател, колегите ми и аз днес се въздържахме при гласуването за членството на Харватия, но гласуването като цяло показа, че е осигурена широка подкрепа за присъединяването на страната към Европейския съюз. Предстоящото присъединяване на Харватия показва, че Европейският съюз продължава да е една силна и привлекателна общност. Резултатът от гласуването ни днес показва, че през изминалите месеци Харватия успя да се справи с много строгите изисквания, които бяха поставени пред нея. Трябва обаче да се погрижим за това, прилагането на европейското законодателство да е по-ориентирано към същинските нужди в Европа. До окончателното си присъединяване Харватия има още някои задачи, с които трябва да се справи. Да се надяваме, че докато се присъедини окончателно, ще изпълни всички изисквания и ще може да стане пълноправен член на Европейския съюз. Аз и колегите ми от групата, представляваща Баден-Бюртенберг, решихме да се въздържим. Надяваме се, че Харватия ще преодолее и последните препятствия по пътя към членството. Господин Николашик. Благодаря, господин председател. Харватия вече от години работи за членството си в Европейския съюз. Бяха проведени редица реформи в областта на администрацията, съдебната система. Взеха се и мерки за борба с корупцията. Постигнато е и добро хармонизиране на хърватското законодателство с законодателството на Европейския съюз. Провеждат се и допълнителни реформи. Това е много важно, особено по отношение на върховенството на закона. Това е една задача, по която Харватия трябва да продължи да работи. Това, което страната споделя с другите държави членки, са общите ценности. Приветствам резултата от гласуването. Надявам се, че през 2013 година ще можем да приветстваме с добре дошли новите си харватски колеги. Благодаря. Думата има колегата Репо. Господин председател, подкрепям предложението. Харватия обаче трябва да продължи работа тя може успешно да се присъедини към Европейския съюз единствено ако това решение се ползва с подкрепата на гражданите, единствено ако гражданите са готови за присъединяване. Трябва да се продължат реформите, най-вече в областта на правораздаването и борбата с корупцията. В тези области Харватия трябва да проведе структурни реформи, трябва да се предприемат мерки и по отношение на заетостта и пазара на труда трябва да вземем предвид и економическата криза, в която се намират държавите членки. Трябва да подходим справедливо и към Сърбия. Сърбия е държава от Западните Балкани. Подхождаме несправедливо и към Македония. Трябва да променим това си поведение. Благодаря колегата Хенън. Благодаря, господин председател. Преди два дена, когато обяви своята кандидатура за хрватските избори, Саша Радович, един дълго годишен ветеран, бе арестуван. Това е Харватия в 21 век. Една партия, борща се срещу корупцията, една партия, която иска да се пребори с чудо Баджанащината в Харватия е атакувана. Той е написал няколко книги и обстоятелствата около неговия арест са изключително подозрителни. Ето такъв сигнал се подава към всички, които имат инвестиционни интереси в Загреб и които могат да предизвикат тези интереси. Всъщност, е очевидно, че се създават отлични възможности и с това присъединяване на Харватия, защото харватските измамници сега вече ще могат да се развихрят навсякъде в Европейския съюз. И какво? Националният парламент, който сега се избира в Харватия <clears throat> при такива обстоятелства, е парламента, от който ще дойдат наблюдателите тук в Европейски парламент, които могат после да станат и депутати. Мисля, че това е сериозна заплаха за европейската демокрация. Благодаря, господин Ханан. А сега преминаваме към изказването на господин Донскис. Thank you, Mr. President. Uh, I expressed a strong disagreement благодаря, господин председател. Аз изразих несъгласие с а, е, позицията на своята група, що се отнася до оценката за това, което се случи с колегата ни е, Виктор Оспаски. Мисля, че тук бяха нарушени основни принципи. Критиката на Литва като страна, където се провеждат политически мотивирани процеси и преследвания, всъщност е много некорентна. В Литва има върховенство на закона и не може да се твърди, че се случват неща подобни на случая с госпожа Тимошенко в Украина. Аз мисля, че при нас има достатъчно добри условия всеки да получи справедлив процес. Не може Литва да се третира както се тресира Беларус, например. Благодаря. С това преминаваме към доклада на госпожа Берес за Европейския семестър за координация на економическите политики. Господин Дианджели си има думата. Господин председател. Кризата вече не е просто заплаха вече се променят устоите на обществото. Ако стратегията за 2020 година е стратегия, която искаме да постигне успех, тогава политиката в областта на економиката трябва да се разглежда като политика от общ интерес. Ясно е, че в някои страни могат да се предприемат добри мерки, но не във всички. Трябва да се предприемат мерки за борба срещу укриването на данници и измамите и трябва да се направи всичко възможно, за да се постигне конкурентна способност и економически растеж. Именно за това ни е необходима стратегията за 2020 година и трябва много добре да планираме нещата, за да могат всички добре да знаят на къде вървим. Благодаря. Елена Басеско има думата. Благодаря. Аз гласувах за този доклад, защото Европейския съюз трябва да се бори срещу макроекономическия дисбаланс възоснова на симетричен подход. Ние имаме нужда от координация между економическите политики на държавите членки, особено в условията на рецесия. Имаме нужда и от кураж от страна на европейските правителства, за да се приложат необходимите мерки за економи за да се коригират различията по отношение на инфлацията и конкурентоспособността. Мисля, че ако бъдат, че Европа ще е, и според прогнозите Европа ще бележи растеж от 1% до 2020 година. Задължително е Европа бюджета на държавите членки да бъдат хармонизирани. Пактът Европлюс ще допринесе и за по-добра координация на економическите политики. Благодаря. Благодаря, госпожо Басеско. Господин Силвестрис има думата. Благодаря. В условията на економическа криза сме свидетели на нарастващи различия. Това говори, че Европейския съюз трябва да се бори срещу тях по симетричен начин, за да се премахнат прекомерния дълг и прекомерните излишъци също така. Необходимо е по-добро наблюдение на бюджета. Проблемите с еврото, допуснатите грешки през последните 10 години – говорят, че има нужда от по-ефективно економическо управление в Европейския съюз, възоснова на международни правила и споразумения по отношение на стабилността и координация на политиките. Благодаря. Господин Мърфи има думата. Благодаря, господин председател. Ние преживяваме най-сериозната криза на капитализма на Европа от 30-те години. Отговорът на шефовете и техните представители в правителствата е ясен. Той съдържа в думата економии. Проблемите, пред които са изправени, е, че повечето граждани в Европа не са съгласни с техните решения. Те знаят, че богатите стават по-богати, а економиката, економиките се рушат. Ето защо е предвиден този економически семестър или економическо наблюдение. Целта е да се премахне демократичния контрол и наблюдение да се заменят с финансови инструменти в Гърция и Италия и използването на колониални методи. Видяхме това в ирландския бюджет. Следващата седмица ще има дискусия в парламента за е, съкръщения, които представляват жесток удар срещу ирландския народ. Благодаря, колега. Сега обясненията на вота по форума на, по въпросите на единния пазар. Господин Лайн има думата. Той не е тук. Господин Силвестрис. Благодаря, господин председател. Първият форум за единния пазар включи граждани, предприемачи и социални партньори в диалога и размислите за вътрешния пазар. В резултат от този диалог бе изготвен важен документ, в който се съдържат основните изисквания на предприятията, излагат се и основните ограничения върху единния пазар. Някои от тези въпроси са доста деликатни, като например при взаимното признаване на професионалните квалификации или командироването на работници. Целта е да се установи и по-добра нормативна уредба на обществените поръчки. Благодарение на този форум успяхме да очертаем всички тези важни проблеми. Трябва да доизградим вътрешния пазар, тъй като в Европа има 21 милиона предприятия. Благодаря, господин Репо, по същата тема. Гласувах за текста, през изминалите 20 години единият вътрешен пазар бе източник на много предимства за гражданите. Въпреки това, редица граждани, редица предприятия все още смятат, че единият вътрешен пазар е доста отдалечен от тях. В времената на економическа криза една от най-важните задачи на Европейския парламент е да убеди гражданите и предприятията в ползите на сътрудничество в областта на вътрешния пазар. В някои държави вече се проявява воля за практическото прилагане на постигнатите споразумения. С оглед на бъдещето на Европейския съюз, една от най-важните ни цели трябва да е до изграждането на вътрешния пазар. Председателят. Следващия доклад, по който ще обясним вода е резолюцията на Европейския съюз за справянето с ХИВ и СПИН в световен мащаб. Господин Шимански. Господин председател, Засилването на всички мерки, целящи борба с ХИВ и СПИН е много важно на ниво държави членки и на ниво Европейски съюз. Предложението за резолюция заслужава нашата подкрепа и трябва да бъде приложено на практика. За съжаление, винаги, когато обсъждаме въпроси, свързани с здравето, здравеопазването, предложението включи и предложение за легализиране на аборта. За това гласувах против. Господин Кашман. Благодаря, господин председател. Приветствам този отличен доклад. Нашата партия гласува в подкрепа на доклада. Много важно е да има холистичен подход. Много важно е да се защитават правата на жените, е, сексуалните права, правата на контрацептиви, достъпа до спешна контрацепция и до законен аборт там, където това е необходимо. Необходимо е също специална усилие за образоване на хората и трябва също така да се признаят и положителните постигнати резултати. Много важно е да се размразят средствата, които би трябвало да отидат за глобалния фонд за борба срещу хив спин. И накрая, универсалните права на човека е, и тяхното налагане не е колониализъм. Това е нещо, за което се борят всички цивилизирани общества. Благодаря. Колегата Силвестри си има думата. Благодаря, господин председател. Приветствам текста на това предложение за резолюция и настояването една от целите на хилядолетието действително да бъде изпълнена до 2015 година. Както се вижда ясно заявено в текста, много от жертвите на хив спин са жени и деца. Не можем да действаме, да се държим сякаш опасността не съществува. Младите са по-малко наясно с риска от зараза, отколкото бяха по-рано. Не си дават сметка, че могат да прехвърлят заразата на някой друг. Затова е много важно съвсем ясно да бъдат информирани всички за тази голяма опасност. Благодаря, Пол Мърфи има думата. Благодаря, господин председател. 33 милиона души в момента живеят с ХИВ. 2,5 милиона души се заразяват всеки, всяка година и 2 милиона души умират съгласно Ирландска неправителствена организация – за борба срещу спина се хачат огромни суми годишно, обаче някои от тези средства не се използват достатъчно добре, а също времено те и намаляват. Тази година те паднаха с 10% в сравнение с 2010 година и се вземат мерки, които заплашват разпространението на антиретровирусни средства. Затова трябва да се направи всичко възможно да се увеличи достъп до антивирусни средства, които помагат на пациентите да живеят по-дълго. И мерките за защита на фармацевтичните компании трябва много добре да стане ясно, че много често пречат на тези хора и е много важно да се увеличат усилията на международно координиране на проучванията, научните изследвания в областта на борбата срещу спина. Благодаря, господин Мъртви. Господин Филип Клаес има думата. Благодаря, господин председател. Гласувах против този доклад. Не защото съм против хората заразени, против това хората заразени от спин да получат възможно най-добра здравна грижа или пък против това да се посвещават повече средства за намиране на лечение. Има обаче в този доклад някои точки, които и нямат нищо общо с темата. В 22 точка се иска достъп до по-безопасен законен аборт. Европейският съюз не трябва да си да се меси и в такива въпроси. Има държави членки, където не се иска, където обществеността не иска аборт. Освен това, е ясно, че има е, въпрос за защита на личните данни за хората, които са заразени. Обаче, от друга страна, хората, които работят с заразени хора, ако не знаят, че те са заразени, как могат да направят всичко възможно да се защитат, да защитат себе си? Става въпрос за лекари, сестри и прочи. Трябва да направим повече, за да защитим обществото. Благодаря, господин Клаес. С това приключваме обясненията на вота. Благодаря на всички, които се изказаха. И особено на тези, които успяха да се впишат в времето, което им бе отделено за изказване. Има два коментара по позициите на първо четене от съвета. Има обяснение за причините за тяхното приемане. Заглавията ще бъдат обявени в протокола и в рамките на три месеца от днес.